днес. И така. С това приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 11.30, както е обичайно, по доклада и всички изменения. Ако ми разрешите, сега ще направя някои съобщения. Получихме две становища от съвета за първо четене. Те бяха, са били прияти. Е, съответните заглавия ще бъдат публикувани в протокола. Имаме три месеца за реагиране, за реакция и този срок започва да тече утре на 26 октомври 2012. Наред с това, от името на групата на зелените, получих искане за назначаване на член в парламентарните комисии. Това искане ще бъде включено в протокола и ще се смята, че е прието, ако няма възражения от сега до приемането на протокола. Благодаря. Следващата точка от нашия дневен ред е доклад на госпожа Айдел Гадяраба Рубял за иновативни финансови инструменти в, и в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. И сега бих искал да дам думата на докладчика. Госпожа Гардия Забал, имате думата. Благодаря, господин председателю. Господин Левандовски, много се радвам да ви видя отново в пленарната зала. Искам е, да благодаря на докладчиците